Знаех, че подхождате градивно. Компетентните белгийски органи ме информираха за избора на господин Марк Демес Макер, считано от 1 февруари 2013 година. Вярно ли е това, което е записано тук? Компетентните белгийски органи ме информираха за избора на господин Марк Демес Макер, считано от 1 февруари 2013 година. Той ще замести госпожа Фрида Бреполс. Приветствам новия колега с добре дошъл. Съгласно разпоредбите на правилника за дейността ни, господин Демес Макер разполага с всички права да участва в заседанията, при условие, че преди това писменно е заявил, че не заема друга длъжност, която не е съвместима с упражняването на функцията му член на Европейския парламент. Полските компетентни органи подадоха молба за сваляне на имунитета на господин Яцек Курски. Съгласно член 6, алинея 2 от правилника за дейността, искането на полските компетентни органи се препраща на комисията ни